дори когато този текст, текст бъде прият и подписан, работата едва тогава ще започне. Благодаря, госпожо Ек. Така приключваме с е, дебата и ще се гласува утре. Сега преминаваме незабавно към следващата точка. Припомням ви, уважаеми колеги, че трябва да приключим е, в 24 часа. От там нататък превода ще бъде изключително труден. И ще има последици и за утрешния ден, така че за това ви моля действително да сте дисциплинирани и да спазвате определеното време. Следващата точка е доклада на господин Коелю за прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния. Нашия колега Карлос Коелю има думата като докладчик за 4 минути. Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Comissária и Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Четири основни момента искам да засегна. Първо, оценка, процеса на оценка. От присъединяването от 2007 година България и Румъния работят за включване в базата данни на Шенген, за решението на съвета да открият е, е, е, е, е, границите си. След процеса на оценка би трябвало да провери до каква степен се спазват всички моменти, всички разпоредби от законодателството на Европейския съюз, което означава защита на данните по всички граници. Тези процедури на оценка, тези процедури на оценка започнаха след като държави, двете нови държави членки обявиха, че са готови по всички линии с защита на данните и резултати са предварително условие за, бяха предварително условие за тяхното включване в ШИС. Отново, това е, както казах, предварително е, условие, за да се правят гранични проверки в България и Румъния. Второ, достъп до документи. Парламента изпрати това проекто решение, разпрати това проекто решение до Европейския съвет Важно е наистина парламента да има достъп до, до цялата важна информация, за да може да се стави доклад. След настояване на, отца на парламента бяха ни предадени от съвета съответните документи и благодарение на румънския посланник наистина се стигна, се намери решение и този проблем бе преодолян. Молбата беше е, конфиденциалните документи да бъдат декласифицирани, вероятно същия проблем е, е, е, е възникнал, когато е искано мнението на парламента и по други аспекти от е, шенгенското законодателство. Така че съгласието между е, съвета и парламента за прехвърляне на такива документи на по-ранен етап е взето по, е ставало по-бързо. По отношение на Румъния, недостатъци по отношение на прилагането на препоръки 87-15 е, натъкахме се на такива е, недостатъци, както и е, проблеми, затруднения в националната еволюционна система по отношение на сигналите. България от 26 април съвета реши, че може да продължи е, с е, България. Слабости по отношение прилагането на два закона бяха констатирани там е, по отношение защита на данните и необходима, необходимостта от периодични проверки по информацията по Шенген. Общо Румъния последва задоволително препоръките и проблемите, които продължих, продължават да съществуват, не са спънка е, пред изпълняване на условията за е, защита на данните е, от страна на Румъния, така че условията са да дадем зелена е, е, светлина и на Румъния и на България по отношение защита на данните. Е, е, оценка на шенгенски механизъм за е, преразглеждане бе направена. Констатира се необходимостта да се, осъста, да се създаде европейска система на оценка, която, колкото е възможно по-скоро, която да бъде много по-прозрачна от шенгенската това предложение бе отхвърлено от парламента миналия октомври и аз мол, и ние молим комисията да упражни своите права колкото е възможно по-скоро. Благодаря. Благодаря, господин Коелио. Сега ще дам думата на комисар Малмстрам да ни даде гледащето на комисията по този въпрос. Господин председател, господин Коелю, дами и господа, аз съм сигурен, че България и Румъния ще направят всичко необходимо да изпълнят изискванията до срока март 2011. Ние изцяло подкрепяме двете страни за да минат успешно оценката за Шенген. Отговорност на съвета е да извърши тази оценка. На базата на тази оценка съветът ще реши да се примахнат контролите по вътрешните граници. Преговорите продължават, така че е рано да се оцени подготовката. Първият етап беше успешен, свързан с оценката на защитата на личните данни, което позволява на България и Румъния да имат достъп до Шенгенската информационна система. Европейският парламент предлага България и Румъния да информира съвета е, за последващите препоръки. Това е предвидено в Шенгенската оценка. Държавите членки трябва да докладват на съвета за мерки за изпълняване на препоръките Съветът отговаря цяло за оценката. На базата на сегашното законодателство съветът е този, който трябва да информира парламента. В този контекст бих искал да се възползвам от вашето предложение. През есента аз ще предложа нов механизъм за оценка след влизането в сила на Лисабонския договор по съображения, които вие изтъкнахте, господин Коелю. И от двете държави членки, както и парламента, трябва да участват този механизъм. Този механизъм. Необходимо е да има взаимно доверие и а, сигурност в а, прилагането на всички мерки, които да позволят а, примахването на вътрешните а, граници, най-вече по отношение а, на полицейското сътрудничество, визите и а, границите. Нови механизъм за оценка цели да бъдат а, набелязани а, и преодолени съответните пропуски не винаги се прилагат препоръките. Подкрепата на парламента в този процес се оценява високо. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря. Ще продължа сега да изключвам микрофона след 10 секунди, след просрочване на времето, така че само по този начин ще можем да приключим на време. Искам да дам думата на госпожа Неделчева от името на НП. Поздравявам господин Коелю и приветствам напредъка, който този доклад отбелязва за България и Румъния. Въз основа на положителните резултати и заключенията от проверката в област защита на личните данни става възможно определянето на дата, от която Шенгенската информационна система може да се прилага и в България както присъединяването на българя към европейския съюз така и присъединяването към шенгенското пространство предизвиква ентусиазма на всички български граждани. нещо повече от ентусиазъм тук става въпрос за възможността за отмяна на проверките по границите и ефективно право на свободно движение по цялата територия на съюза. този успех се дължи на неимоверните усилия и целенасочени действия на настоящото българско правителство което направи всичко възможно да навакса изоставането от предишните години да изпълни условията и подготви необходимото за прилагане на правото на шенген шенгенското пространство не е само свобода на движение то означава и засилено полицейско и митническо сътрудничество особено в контекста на борбата с трафика на хора и стоки и по генерално борбата с организираната престъпност. присъединяването на българя и румъния към шенгенското пространство е част от пътя към сбъдването на нашата мечта за европа на гражданите. за нея са нужни постоянни усилия спазване на изискванията на шенгенското право от страна на правителствата на страните но и постоянна подкрепа от европейските институции. достъпът на европейския парламент до препоръките препоръките в докладите за оценка и документите относно последващите действия са гаранция че конструктивният диалог между всички нас ще продължи. този прозрачен диалог е и гаранцията за гражданите на българия и румъния че фундаменталните права записани в договорите са реалност. благодаря ви. Уважаеми колеги, госпожо комисар, господин председател, вчера отбелязахме 25-та годишнина от е, това безпредседентно явление европейската мобилност без граници. По този повод госпожа Малстром декларира, че е, това е един от най-важните символи на Европа. Това е нещо, което промени ежедневието на хората. А друг представител на комисията каза, че Шенген е, е успех на Европейския съюз, най-големия успех през тези последни 30 години. И затова искам да кажа честит рожден ден Шенген, честит рожден ден на свободата. За нас е, действително би било изключително радостно да премахнем проверките и по тези граници, за които е, говорим днес. Това е много важно явление. Двете държави наистина са готови да докажат, че са способни да се включат в е, е, ШИС в полза на гражданите на България и Румъния, но в полза на всички европейски граждани също за една истинска Европа без граници, економическа и социална Европа. Разбира се, тези две държави членки ще трябва да спазят пътната карта, очертана от комисията. Много е добре, че парламента успява да изпълни ролята си на гарант на правата. Ето това е модел на прозрачно сътрудничество между европейските институции. Ето това е процес, който ще доведе до конкретни и бързи резултати в интерес на всички. Нека бъдем ясни, обаче Европейския съюз не трябва да мисли за нещо друго, освен за това да бъде в услуга на гражданите, на тяхната свобода. Новата система за оценка, според господин Коелю, ще позволи по-силното равенство и засилването на мобилността в Европа. Така че ние подкрепяме господин Коелю. Микрофона бе изключен. Сега от името на групата на либералите, госпожа Енчо. Госпожа Гризбек. Господин председател, преди няколко дни действително отбелязахме годишнината от Шенген с комисията. Тази вечер ние поставяме нов камък в този градеж, а именно подготовката на предложението на съвета и минаваме вече от размислите към действието и сътрудничеството, а това е абсолютно необходимо условие а именно за премахването на проверките по границите в България и в Румъния. Условията явно е, са изпълнени. Според оценката тези две държави скоро ще могат да гарантират е, защитата на личните данни. Това е добра новина и това ще доведе до пълноценното включване на тези две държави членки в Шенген и съответно засилване на просперитета не само на тези две държави, но на целия континент. Обедена съм, че това ще доведе и до по-добри мерки срещу тероризма, срещу измамите и всички други бедствия. Бе прекъсната ораторката госпожа Зданока. Господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, 6 е важен въпрос. Аз съм от страна, която е нов член на Европейския съюз. Знае колко силно Латвия искаше да се присъедини към тази зона. Ние приветстваме присъединяването на България и Румъния. Въпреки това трябва да припомня, че бяха констатирани някои слабости. Моята група изцяло споделя позицията на докладчика, че трябва да има последващи действия. Парламентът следва да бъде информиран по какъв начин са разрешени проблемите, как са отчетени нашите безпокойства, свързани с защитата на личните данни. Надявам се, че липсата на възможности няма да се пречка пред присъединяването пред системата ШИС едно за всички. Ние вярваме, че парламентът ще може да упражнява демократичен контрол. Приветствам казаното от госпожа Малстром, че точно това ще бъде направено. Благодаря. rumunia и България приели доробък Шенген wraz с wejściem do unii europejskiej w dwa roku.

rumunia i bułgaria przyjęły dorobek schengen wraz z wejściem do unii europejskiej w. dwa tysiące през 2007 е, влязаха, се присъединиха България и Румъния. Днес имаме удоволствието да обсъждаме е, присъединяването към е, кито на тези две най-млади държави в Европейския съюз. Наистина това са последните стъпки към премахване на вътрешния контрол по границите между България, в България и Румъния. И двете държави членки е, имат, е, показаха положителни резултати в е, е, работата си и скоро наистина те ще бъдат е, премахнати. Когато това стане, ще очакваме България и Румъния да бъдат е, да се включат в 6.2 е, е, преди октомври 2010 година, поне според тяхната пътна карта. Благодарение на това ще могат да... Шенген ще се отвори за две държави членки с като съответно ще се полага грижи за интересите на техните граждани, на тези две страни, но и на Европейския съюз. Tiene la palabra en nombre de Europa y la Libertad y la Democracia Председателя е, сега господин Бафтон, за три минути. Шенген беше изтъргуван, е, с, е, заменен с, свобода на движение на хората ние използваме аспекти на Шенгенската информационна система в борбата с престъпността. Същевременно системата и Шенгенското законодателство общо предоставят, предоставят една по-обща платформа за международната е, престъпност и корупция. След е, е, присъединяването на България и Румъния към ШИС, въпросът ще бъде дали тези държави членки могат да гарантират съответното контрол в вътрешен план, е, за да се гарантира свободно движение в континента. Има на, на е, така, гласове да се е, стигне до второ ниво на Шенген, еволюция е, в Шенген, е, като се потърси е, повече баланс между е, разходи и ползи. Е, с е, финансова подкрепа тези държави, които се стремят към Шенген, могат да е, се присъединят, е, за да смекчат ефекта от свързаните с гранична престъпност. Шенген дава възможност да се ограничат трафика незаконни стоки и хора през граница. До голяма степен обаче това зависи от доверието на, между държавите членки е, в е, съответно е, качествени проверки по границите разширяване, е, не спазване на тези контроли всъщност е, ще отваря възможност за е, промъкване през граница, за корупция. може би ще е необходимо да се разширят мерките върху които се базира ШИС, особено с възприемането на ШИС-2. Например, до каква степен е положителна мярка като съхраняване на биометрични данни. Е, би трябвало е, е, разбира се, винаги има опасност информацията да се, да се злоупотребява с информация за политически цели. Отново с присъединяването на повече страни към 6 тази опасност се увеличава. Близо 500 хиляди компютъра, компютъра ще могат да се присъединят към тази система. Няма да знаем колко от тях няма да са заразени с вредни програми и злонамерени програми защото е, колкото е по-широка системата, толкова повече данни влизат в системата и толкова повече престъпници ще се стремят да злоупотребяват със системата. Наистина трябва да имаме много напреднала степен на сигурност, защото и при най-добрите намерения не може да се изключи възможността от нарушение, което ще доведе до компромис на всички е, участващи. Благодаря. А сега стигаме до спонтанните въпроси. Изказвания пет, петима са поискали е, думата. Ще започнем с госпожа Антонеско една минута. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин докладчика Коелю за начина по който е, проведе работата си и да го поздравя за нея. Подкрепям всичко, което е, твърди той, не само върху оценката във връзка с защита на данните, но и за останалите области, които трябва да се оценяват те първа. Съвета трябва да гарантира предоставянето на цялата необходима информация на парламента, за да може парламента да вземе правилно и адекватно решение. Надявам се, че ще можем да взимаме решенията си с достатъчно познаване на материята. Благодаря. Госпожа Батиско. Сеньора Батиско, tiene ла палабра. Thank you, Mr. President în primul rând doresc să l felicit pe domnul coelho pentru munca deosebită depusă la acest raport atât de important pentru România i Bulgaria и să fac Благодаря. Първо искам да поздравя господин Коелю за този важен за България и Румъния доклад. Искам да кажа, че в Румъния има закон, който току-що бе прият във връзка с защитата на личните данни. Това е напредък за нашата страна, която иска да се е, включи в шенгенското пространство. Министерството действително отбелязва сериозен напредък през е, последно време и ще имаме по на представа през 2011 във връзка с тези току-що приети е, мерки че с тази реформа ще можем да засилим сътрудничеството с Frontex, да създадем ново обслужване, но и с други органи за надзора. Благодаря на госпожа Батиско. А сега е господин Туран. Благодаря, господин председателю. Първо искам да се присъединя към всички от тези, които поздравяват господин Коелю. Той действително положи невероятен труд за България и за Румъния. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че Румъния е истински пример за добри практики във връзка с сигурността в морските превози. Румъния и България изпълняват условията, за да могат да бъдат включени в ШИС. По тази причина мисля, че комисията също трябва да участва в тази подкрепа, която се предоставя на двете държави, така че те да могат да проведат до край и добре и останалите оценки и да можем да се включим в това общо европейско пространство. Става въпрос за едно пълно разширяване въз основа на ценности като свободното движение. Благодаря на колегата. Европейците се възползват от системата ШИС. Тя позволява свободно движение на хора и извършване на търговия. Това е огромно предимство на Европейския съюз. За да става това ежедневно, е важно да е на лице нужната техническа инфраструктура за мониторинг. От личен опит знаем, че задачата на страните, които се присъединяват към Шеген, е насочена към изпълняване на доста е, изисквания Става дума за обща сигурност, затова стандартите трябва да се изпълняват изцяло. Благодаря. Господин Борис е последния оратор. Господин председател, бих желал да благодаря на господин Куелю, който е нашият експерт по Шенген. Той е свърши отлична работа. Работната група по Шенген даде положителна оценка за България и Румъния Двете страни се справиха с проблемите и постигнаха задоволителни резултати. Защитата на външните граници е изключително важен въпрос и ние ще продължим работа по ШИС-2 и биометрични данни за бъдеще. Предстои ни още работа. Искам да пожелая на българските ни и румънски приятели успех както беше постигнато в Чехия, да бъде постигнато и за тези две страни примахване на вътрешните граници. Надявам се, че тези две страни ще отговорят на всички изисквания и искам да благодаря на комисаря и да й пожелая всичко най-добро. Благодаря, уважаеми колега. Комисаря Малстром има думата. Дами и господа, няма кой знае какво да добавя. Тук се оформя едно, един силен консенсус и съм съгласна с, с всички вас, че наистина имаше повод да се е, поздравим с това постижение на Европейския съюз. Шенгенската е, зона наистина е едно пространство е, свободно, без граници гарантиращо свобода на движението и надявам се, че наистина очаквам шенгенската е, зона да се разшири с още две е, държави членки. Но това е, все още, този доклад е важна стъпка. Държавите, въпросите държави трябва все още да има какво да направят, да работят по отношение на организираната престъпност, полицейско сътрудничество Наистина ще посета и двете държави до края на годината, за да дам, да дам израз на подкрепата си и да преценя до каква степен е осъществен напредък. Доверието, както някой от вас каза, е много важно за другите държави членки. Те искат да видят, да са спокойни, че има резултати, така че тази история да има щастлив край и разбира се да се увеличи прозрачността на системата и участието на Европейския парламент, като се в оценката и прилагане на е, законодателството. Това също е важна роля и се надявам, че ще работим заедно по този нов механизъм за оценка. Аз на свой ред благодаря господин Коеля за е, оценката е, и доклада и очаквам да работим и бъдеще с вас. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще приключим дебата като е, изслушаме докладчика господин Коелю. Е, две минути има той. Искам да благодаря на колегите за любезните думи. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното съдействие. Има широк консенсус по този въпрос. Има да за тези инициативи, но ние трябва да поискаме Европейският парламент да бъде регулярно информиран и след 6 седмица, месеца да ни кажете дали препоръките са изцяло изпълнени. На следващо място трябва да подчертаем, че това е първата стъпка. Необходими са допълнителни стъпки, както подчерта съвсем уместно и комисари. На четвърто и последно място искам да поздравя комисария Малстрем за гаранциите, които ни даде, че през есента тя ще излезе с законодателна инициатива за система за оценка. Тези две страни се оценяват само от съвета. Ние искаме истинска европейска система за оценка, както подчерта и комисаря, и да участват в тази система всички институции, както и комисията, така и Европейския парламент. Ние се нуждаем от европейска система за оценка, която не се базира на двойни стандарти. Страните, които са извън Шенген, искат да се присъединят не трябва по отношение на тях да се прилагат по-строги критерии, отколкото за страните, които са вътре в шенгенската система. Необходимо е, трябва да се спазват изискванията на Шенген, както страните, които са вече вътре в шенгенската система, така и тези, които се стремят към присъединяване. Трябва да се гарантира сигурността на системата и сигурността на гражданите и свободата на тяхното движение. Благодаря. Поздравления за добре свършената работа. С това приключваме по този въпрос. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към устният